Мнозинството е против това обсъждане, т.е. против включването на този въпрос в дневния ред на парламента. На френски. Благодаря за обяснението. Очевидно е, че има много хора, които нямат желание да обсъждат ситуацията в Дания. Аз мисля, че става дума за доверието в Европейския съюз нас, доверието в нас зависи от това дали се отнасяме към всички страни по един и същи начин. Вчера отделихме достатъчно време на Полша, което е оправдано. Отделихме много време и на Унгария. В Дания се развива ситуация, която заслужава дебат. В Комисията по гражданските свободи ние обсъдихме този въпрос преди да го обсъдим в пленарна зала. Констатирам, че през мярката е приета от датския парламент и аз настоявам на нашето искане. Вие казахте, че сте се допитали до отговорниците от групите. Настоявам обаче това да се обсъди отново, защото не всички в групите са съгласни за отлагане на дебата. Нека да гласуваме включването в дневния ред на ситуацията на Дания. Това да бъде с поименно гласуване. Ако загубим, загубим. Ако а, спечелим вота, точката ще бъде включена в дневния ред. Госпожа Цимър. Господин председател, аз подкрепям молбата на колегата Ламберц. Изрично я подкрепям и искам да кажа, че съм огорчена от решението на председателския съвет. Е, Молбата дойде и от е, групата на зелените. Ние искахме всъщност е, Комисията по граждански свободи миналия понеделник да се занимае с въпроса, но беше съвсем ясно, че нашата молба беше в тази пленарна сесия да се обсъди въпроса. Дори и ако въпроса не е обсъден в Комисията по граждански свобода. свободи. За това смятам, че трябва да гласуваме, трябва да опишем каква е ситуацията в Дания, защото политическата воля да се обсъди въпроса в Комисията по граждански свободи Всъщност, не иска да изпрати ясен сигнал от името на парламента преди заседанието на датския парламент. Госпожа Инфелд. Благодаря, господин председател. Моята политическа група смята, че наистина тази, този въпрос е страшно важен. Аз разбирам, че дори и датското правителство иска да обсъди в Европейския парламент въпроса. Те бяха готови да дойдат тази седмица. Важно е да се обсъди въпроса преди гласуването в датския парламент, но мисля, че е малко изкуствено да се прибързва с един такъв дебат тази седмица. Има възможност на, през, на следващия понеделник да се обсъди въпроса и аз ще ви помоля да се свържете с координаторите и с колегите от е, Либе да, да, да сложат е, този въпрос, да го включат в дневния ред. Господин Вебер, господин председател, аз е, представих нашата позиция, позицията на НП. Свързах се обаче и с експертите, колегите от Либе, координаторите от политическите групи и експертите по вътрешните теми. Те е, се консултираха и установиха, че всъщност е, това не е спешна тема. Аз мисля, че и зелените трябва да разберат, че експертите не смятат, че тази тема е толкова спешна. Имаме обикновени заседания, които предстоят. Датското правителство съвсем ясно, съвсем изрично каза, че може да дойде, че може да отговаря на нашите въпроси, за това би трябвало да оставим колегите да си свършат работата. Това искам да кажа. За какво става въпрос при този закон? Е, става дума за равнопоставеност между, е, между дачани и беженци. За това става дума и господин Ламберц, уважаеми колеги от Зелените, ако всеки път трябва обсъждаме всеки законодателен акт, който се приема в Европа, то накърняваме европейския проект. Аз уважавам и моята политическа група също уважава това, което се случва в датския парламент. Председателят. Уважаеми дами и господа, господин Вистизен и господин Гереро Залом искат думата, след което трябва да вземем решение. Господин Вистизен. Øh, Това е, е просто един акт, на вземане на власт, на прерогатив от страна на Европейския парламент. В крайна сметка датския парламент взема суверенно решение. Европейската комисия евентуално би трябвало да вземе е, някакво отношение, а не групата на зелените в Европейския парламент. Ние знаем от първото четене в парламента, че предложението се ползва от всички партии в датския парламент, от, а именно подкрепя се от Народната партия, от ЕКАРЕ и от социалистите и демократите. Така че, моля, уважете националната демокрация и не оценявайте какво е добро и лошо в отделните държави членки предварително. Господин Гереро. Gracias, gracias, señor presidente. Eh, mi grupo prefiere mantener la благодаря, господин председател. Моята група предпочита да се придържа към решението на председателския съвет и координаторите в комисията Либе да обсъдят въпроса преди гласуването в парламента. Не съм съгласен с някои от доводите изтъкнати тук. Аз мятам, че ситуацията в Дания е, заслужава да бъде обсъдена задълбочено тук. По тази причина не смятам, че трябва да водим прибързан дебат. Е, нека той да бъде задълбочен първо в Комисията по граждански свободи и след това в е, пленарната зала. Благодаря, господин Кереро, И така, уважаеми дами и господа, ясно е, еднозначно е каква е картината в парламента. В момента господин Ламберц иска да гласуваме за да видим дали днес или утре въпроса да се обсъди в пленарна зала. Госпожа Инфелд предложи Комисията по граждански свободи да се занимае с въпроса идния понеделник. Това са двете различни предложения. Мисля, че има ясно мнозинство, подкрепящо госпожа Инфелд. Това може да се види. Госпожи Ламберт, знае, че сте против, това е ясно. Ясно ми е, но моя задача като председател е да видя към, на къде натежават везните. Преди да гласуваме, ще гласуваме най-напред предложението на господин Жа Инфелд, но господин Голни Горних има въпрос, процедурален въпрос. Благодаря. Позовавам се на членове 155 и 156 на правилника. Аз мисля, че тук не е възможно да се прави предложение. Член 152 е ясен. Дневният наред на сесията се приема в началото на сесията. Вярно е, че има възможност да се промени правилника по член 154, когато бъде предложен отложен въпрос, но той трябва да бъде представен от председателя, да се преведе на всички официални езици и може да се обсъди ед... по време на сесията след съобщението на председателя сега имаше опасност да се следва една процедура, която да е в противоречие с правилника на институцията. Господин Корлех, вие не разбирате ситуацията. Председателят всъщност може да предложи промяна на дневния ред. Това а, председателят има право. Аз мога спонтанно да променя е, дневния ред. За това се свързах и вчера с политическите групи и ги помолих да реагират. Тази консултация е, произведе едно умнинство, а именно за непромяна на дневния ред. И това бе отразено в мненията днес. Сега друг е въпросът дали един колега може да подаде молба пленарното заседание парламентът като цяло да излезе с пожелание един въпрос да се третира от дадена комисия. И така, гладуваме, извинявайте, господин Ламберт. Беше направено предложение от председателския съвет, така че нека да гласуваме най-напред предложението за дебат. Това би било редно и от хронологична гледна точка. Нека след това да се гласува предложението на госпожа Инвелта. Разбирам вашата позиция, но аз съм на друго мнение. Ако имаме заявление, ако имаме някаква молба, а, с която трябва да се занимаваме. Трябва да гласуваме дали въпросът да се третира в дадена комисия. А, сега въпроса за гласуване, ако искате да гласуваме ако искате да гласуваме за това дали да говорим по този въпрос или не, това е друго, но най-напред искаме да гласуваме за предложението на госпожа Интел. Кой е за предложението на госпожа Интел, моля да гласува. Кой е против? Кой се въздържа? Добре, нека да гласуваме електронно. И така гласуваме за предложението на госпожа Инфелд. Гласувайте с да, не и въздържал се. Става дума за това предложение. Край на гласуването. Предложението е прието. Добре. Благодаря ви. Сега преминаваме към Нидерландското председателство и неговата програма. Домата има министър-председателят господин Руте. Имате думата, господин министър-председател. Sorry,